автономия. Остава ми само едно съобщение. Оставих, е, е, получих от е, съвета следното съобщение за е, обща позиция, обща позиция на съвета от 5 марта 2009 година във връзка с приемането на регламента на съвета и на парламента във връзка с е, визите на дипломатическите е, и консулските представители от кариерата във връзка и с биометричните данни и за искане на визи Затварям кавичките. Е, заглавието е много сложно. Е, три месеца има парламента, е, за да се произнесе по този проект. Срокът започва да тече от утре, 13 март. Аз искам думата по резолюцията за Тибет. Давам ви думата, въпреки че това не ни беше сведено като информация предварително. Господин председател, тибетците, както и всички народи, искат да живеят според собствените си закони. И когато им отрича тази национална цел, Китай се подава на реакционни настроения. Китай Тайците смятат, че тибетците не разбират проблема и затова не трябва да им се позволява да живее демокрация. Призовавам да разгледаме парадокса между аргументите на китайските власти и също така това, което се случи след гласуванията във Франция, Холандия и Ирландия. Също така тук в този парламент почнаха едни обяснения, че хората са гласували срещу Ширак, срещу либерализма и т.н. Просто не се признаваше, че хората трябваше да бъдат добре информирани. Смятам, че хората и в Тибет, и в Европейския съюз много добре разбират какви са техните тежнения и те трябва да имат право да изразят тези тежнения чрез гласуване. Задължително трябва да имаме референдум по Лисабонския договор. Това ще кажа за пореден път. Благодаря ви. Мерси. Благодаря. Сега тук ще преключим дебата. Ще възобновим разискванията в 3 часа с разискванията по правата на човека в Гвинея, Бисал, Филипините и с, връзка с изгонването на неправителствените организации от Дърфур. 3 часа.